използва при създаването на нови растителни хибриди. Мисля, че трябва да бъдем последователи и да видим ние първо какво правим, преди да започнем да се доверяваме сляпо на подобни съобщения. Благодаря, господин Полчак. Благодаря. Приветстваме новаторството. Стига то да е в рамките на общи ценности, отразени в нашето законодателство. Както каза и представителя на съвета, когато се редактира а, генома на човешки ембрион, поколението се поставя в риск, защото може да има сериозни генетични мутации в идните поколения на този ембрион – тази процедура оказва, също е, върви срещу човешкото достоинство. Модифицирането на генома е забранено също така от международно законодателство, не само европейско такова. Е, приветствам казаното от комисар Юрова. Планира ли обаче комисията да направи нещо по отношение на този експеримент на китайците, макар че не е ясно точно какво се е случило и дали е това, което е казано. Надявам се да накарате китайските учени да следват международните правила. Благодаря, следващия оратор. Президента, los grandes avances científicos... Кабасан э, Руис такива научни пробиви винаги водят до етични дебати. Такъв е случай и при нашата тема. имаме нужда от висококачествени изследвания. Ние не можем да приемем да можем да си избираме ембрион алакарт, но мисля, че трябва да се възползваме от шанса за лечение на болести а, а, от типа на рака. Трябва да се борим срещу злоупотребите от страна на медицината, но да насърчаваме положителната страна. Трябва да дебатираме за етичния аспект на проблема, за да дадем нова рамка на този аспект – госпожа Петир. Благодаря, госпожо председател. Всички говорим за китайския изследовател, който твърди, че може да създаде генетично модифицирано дете. Това са твърдения и практика, която трябва да бъде категорично забранена. Въпросът за намесата в човешкия геном е въпрос етичен и, както много други колеги, смятам, че от етична гледна точка подобна намеса е напълно недопустима. Науката трябва да ни помага по-добре да разбираме за обикалящия ни свят и човешката природа, но Изследванията, макар да се правят в името на преодоляване на заболяванията, трябва да бъдат основани на уважение. Не може да се допуска да се прави всичко, което е технически възможно. Не е приемливо да се променят човешките гамети, защото тези промени се предават на следващите поколения. Не е възможно и не е допустимо да се правят хора по поръчка. Европейският съюз трябва да има ясна позиция в този смисъл и да забрани подобна практика. Благодаря. Колегата Моргана. Съгласен съм с колегата Миколашич, както и колегите, които говориха преди мен. Ако наистина се потвърди това, че се е случило редактирането на геном, от този китайски учен, то нарушава човешкото достоинство, което е записано в основните ни права. Етичен е въпроса. Биомедицинските изследвания доведоха до напредък наистина в разбиранията на човешките патологии, но трябва да се прави разлика между редактиране на генома и е, редактиране на ембриона, генома на ембриона. Както бе казано, когато се редактира не просто генома, а генома на ембриона, това може да доведе до последствия не само за съответното лице, но и за неговите наследници. И може да има унаследими а, елементи, които не можем да предвидим. Европейския съюз, имайки предвид а, ролята си, в научно-изследователската, най-научно-изследователската сцена, трябва ясно да каже, че това е нещо, което не може да бъде престъпвано като принцип, защото ще отвори един огромен път напред. Съжалявам, но е много късно. Много е късно и се опитвам да се погрита за, за всичко, включително и за преводачите. Госпожо Юрова, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми членове, благодаря ви, че включихте този високочувствителен въпрос във ваше дневен ред. Както казах в началото на дебата, комисията ще продължи да следи темата защото тя отново ще се появи за в бъдеще. И накрая министър Чаба. Искам да ви благодаря за това, че поставихте въпроса. Съветът е, взе за сведение въпроса и всичко, което чухме днес. Уверявам ви, че тази тема ще бъде на водещо място в нашия дневен ред. Благодаря за вниманието. Дебатът с това приключва. Следващото заседание всъщност днес започва в 9 часа сутринта. Ще бъда там, надявам се, че и вие. Дневният ред е обнародван на веб страницата на парламента. Обявявам заседанието за закрито.